So, dear colleagues, welcome. Скъпи колеги, имам да направя няколко съобщения, корекции във връзка 2013-36. След а, това са корекцията на а, юристите лингвисти. корекциите бяха а, изпратени на колегите на 7 декември, тъй като няма възражение а, от страна на колегите. Корекциите ще бъдат изпратени на колегите а, на следващото пленарно заседание. Тези корекции ще бъдат а, обявени а, и ще бъдат подложени на гласуване. Сега сега а, нека да преминем към економическия диалог, размяна на мнение а, а, с комисията във връзка с проекта бюджета, с комисари Домбровски и Московиси. Добре дошли! Малко закъсняхме, затова веднага давам думата на заместник председателя Домбровскис. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на парламента. Благодаря ви за поканата и за възможността да обсъдим мнението на комисията във връзка с проекта бюджет за 2017 за страните от еврозоната. След въвеждането от 2013 година това упражнение стана основно за економическото управление на Европейския съюз. То, не дава, то дава възможност на комисията да излезе с становище относно проекта бюджета и да включи страните членки в този процес. Това позволява на националните парламент и да придобият поглед върху бюджетната ситуация и политиките в другите страни членки на еврозоната. Освен това помага на страните членки да видят какво е тяхното фискално развитие. На 5 декември специално заседание на Еврогрупата обсъди и публикува становище, което до голяма степен съвпада с становището на комисията. Аз представям Представих преди малко по-широкия економически контекст на предишното изслушване, така че сега ще се спър само на някои ключови моменти върху които все още е, работим. Има някои положителни е, резултати. Е, всички раз... страни членки очакват растеж през следващата година. Продължава създаването на работни места. Следващата година се очаква да бъде най-силното от кризата. Насам възстановяването обаче е крехко и се осъществява в условията на политическа политическа а, несигурност а, в условията на политически и социални а, промени. Все още безработицата е а, висока. Публичния и частния дълг продължава да бъдат високи. В някои страни финансовия сектор все още е, е, е крехък. На а, този фон а, комисията а, а, оцени проекто бюджетите а, по това дали те а, отговарят а, на изискванията. А, картината в а, всяка страна членка е в зависимост от проекто бюджета на а, страните членки. Дефицита в еврозоната се планира да продължи да намалява и да достигне 0,5% от а, БВП. Е, средния е, публичен дълг е, също намалява. Пика му беше през 2014 година. Съотношението между дълга и БВП също намалява и се очаква да достигне 9%. Следващата година ще има само една страна членка, чийто дефицит ще бъде по-високо 3% от БВП. Всички страни членки коригират своите дефицити. Ако а, когато оценяваме проекто бюджетата на страните членки, виждаме, че агрегираните фискални е, позиции ще бъдат по-голямата си част неутрални през 2017 година. И, както знаете, Европейската комисия в е, своето съобщение предлага е, предлага експанзионни фискални позиции. Намираме се в специална ситуация, при която въздействието на фискалната политика се очаква да бъде по-голямо заради мултиплициращия му характер. Ние не предлагаме еврозоната да се занимава с финна настройка, колективния подход ще бъде необходим. Освен това е важно да се знае, че има както място, така и необходимост да, се подобрява качеството на публичните финанси. Това означава да има по-голяма ефективност, по-добра събираемост, приоритет върху инвестициите и така нататък. Що се отнася до фискалните политики, е, нашите оценки са различни за е, страните членки и в светлината на пакта за стабилност е, и растеж страните членки с висок дълг трябва да работят по техните проблеми страните членки, които се намират а, а, в процедура на а, свръхдефицит, трябва да продължат а, а, с фискалните усилия. Има една група страни членки, коя, а, която има достатъчно пространство за а, маневри и трябва да а, продължи с инвестициите, за да постигне устойчиво а, развитие. Тоест, тези страни членки трябва да бъдат насърчавани да провеждат по-експанзивна фискална политика с повече инвестиции. Пиер ще говори повече относно нашата конкретна оценка за отделните държави. Благодаря, господин председател, дами и господа депутати. Благодаря, че ни поканихте за четвърти път да обсъдим по този начин ставащото, което е традиция от а, двойния пакет. Искам да подчертая колко е важно участието на Европейския парламент в а, административното управление на еврозоната и за увеличаването на прозрачността на този процес. А, от 16 ноември в рамките на есения пакет на 2017 година този диалог позволява да се обсъдят различните документи на комисията. Имаме и становище, съобщението на комисията, както и хоризонталните заключения за бюджетните планове на еврозоната. 18 такива становища бяха публикувани. Гърция във връзка с предишния механизъм. Испания и Литва а, изпратиха а, без промяна бюджетни а, политики заради а, а, периода, в който се изчакват нови правителства и в, в момента, в който те влезнат в а, действие ще а, изпратят а, вече актуализирани планове. Всъщност Испания го направи нали, е петък. А, две съобщения за а, действията, които се а, е, извършват по отношение на Испания и Португалия. Те предприеха необходимите бюджетни мерки за 2016 година а, в степен, че в момента не е нужно да се престояват ползването на структурните фондове и а, европейски инвестиции и съответно нито комисията, нито парламента предлага това да бъде, да се продължи по този начин с Испания следващата година. И така, ключовите послания в есения пакет са следните. Както каза и Валдис, комисията работи за бюджетната политика и на европейската зона, конкретните препоръки за държавите членки, и също така за държавите членки има два етапа и в тези 18 становища, които сме публикували, са включени а, именно тези ключови послания. Стриктни, но интелигентни а, мерки от а, пакта за стабилност, спазване на а, правилата и така. Къде се намираме? А, дефица, номиналния дефицит под, а, над 3 а, под 3%. А, средносрочна цел се работи за това постигане. За държавите членки, които деф... номиналният дефицит е над 3%, има препоръки на съвета на основа на член 126.7 на договора, където се очертава пътя, по който трябва да се върви за а, падане под този прак на 3%. За миналата година няма нито един върнат ревизиран а, бюджет и ако продължава по същия начин работата и там, където е необходимо се предприемат мерки от страна на държавите членки за спазване на правилата, ще се постигнат целите. И така, прегледа на бюджетните планове на държавите членки е следният. Що се отнася до държавите членки, които а, са в превентивната част, а, това са Германия, Естония, Люксембург, Словакия и Нидерландия. Три от тези държави, Германия, Нидерландия и Люксембург, са под а, целите в средносрочен план и за това ние ги насърчаваме да използват своя бюджетен марш, за да а, увеличат инвестициите и да а, спазват, разбира се, устойчивостта на своите а, об, а, обществени финанси. най-общо спазване в отчаста на пакта, това са Ирландия, Литва, Малта и Австрия. знаете, какво а, става въпрос. В а, Литва 40% от БВП от 2016 година и а, се очаква да намалее, както и а, дълга на Малта се очаква да бъде под нивото на 60% от БВП за 2017 година. В Австрия са отчетени допълнителните разходи във връзка с бежанците и това ще се използва за нужните а, добавки през 2017 година. А в Ирландия също така в специфичните препоръки насърчаваме използването на доходите за ускоряване на намаляването на дефицита и дълга. Белгия, Италия, Кипър, Литва, Словения и Финландия са шесте държавите членки в превентивната част, които имат при които имаме риск за неспазване на пакта. В Италия също така и сме отчели продължаващия натиск от миграционния поток. И това беше и в миналите години. Това са допълнителните разходи за защита от системните рискове, които не са за пренебрегване в Италия. И така, това изключение няма никакво въздействие в нашата оценка, която повтаряме в риск за неспазване. Накрая Финландия и Литва. Инвестициите, които ние оценихме, в рамките на контекста за програмите за стабилност 2017 година. Франция спазва пакта а, за разлика от Испания и Португалия, които продължават да имат риска за неспазване. За Франция а, трябва да се направят а, отнови бюджетни отсилия, които са по-низки в това ниво. А, но а, през 2018 година се предвижда 3,1%, така че съвсем устойчива и съвсем предвидима а, е необходимата политика, а, тъй като се правят поетапни стъпки. Испания получихме от там бюджетите миналия петък Чакаме и от новите литовски, от новото литовско правителство. С новото литовско правителство бюджета, този път не на основата на същия този член 126.3 от договора. И тук споменаваме и Бългия, Италия. И така, господин председател, дами и господа, това е като въведение а, към а, пакета с 2017 година и в добавка на това, което каза Валдис. Благодаря. Господин Балц. Э, Благодаря, господин э, председател, аз ще бъда кратък, защото времето напредна. Благодаря на заместник председател Домбровски си на комисар Московиси за разясненията. Една тема ме интересува по-специално и в тази връзка ще задам въпрос. Повечето страни членки има доста оптимистична прогноза относно техния растеж, дефицит и най-вече относно структурния дефицит. Изключенията са малко Германия, Холандия, Естония и Малта. Моят въпрос е свързан с това, защо а, повечето страни членки се надценяват според вас? И още един въпрос. не водят ли страните членки специални разговори с комисията, за да може е, да се договорят за максимална гъвкавост тяхна полза? По този въпрос така е. Прогнозата на комисията и собствените прогнози на държавите членки, свързани с проектобюджетите, не винаги съвпадат. Няма обаче голямо разминаване между тях. Но има и разлики в фискалните от очаквания. Те обикновено са някакви дребни проценти или под. Uh, Десети от процента. Uh, uh, Що се отнася до пакта за стабилност и растеж? Там е взет предвид прогнозата на комисията. Първо трябва да се види дали държавите членки възнамеряват да спазят препоръките на съвета и фискалните си цели. Всичко това почива върху проекто бюджетите им. Там проверяваме дали има неспазване. По-късен етап, когато излизаме вече с становища, Вземаме предвид прогнозата на комисията и есенната такава по-специално, тя се ползва за основа, така че това помага на държавите членки да не излизат с прекалено оптимистични прогнози и фискалната позиция често е по-добра. En euh, Всъщност е, съвсем правилно е това, което каза господин Бас е, и миналата и тази година е така, но има много голям напредък при управлението и а, е, благодарение на договора а, и а, се констатира, както каза и Валдис, че разликите са много малки. Има напредък в конвергенцията, за останалото а, имаме конкретни отговорности, които проистичат от нашата комитология и методология и тази методология въжи за всяка една държава и какъвто и да е политическия цикъл. Той също може да варира и знам, че 2017 е доста богата на избори. Все пак обаче нивото на разликите е доста положително за резултатите в нашата работа. Госпожа Берес, господин заместник председател, господин комисар, много добре описахте държавите, които излизат малко или много от бурята, тези, които остават в черната част или в сивата това не ни ли дава известно поле за действие да въведем други елементи за диагностика и не смятате ли, че с вашата оценка на програмите, бюджетните програми всяка година, не сте надкрачили това, което обхващате по принцип. Що се отнася до еврозоната и съобщението за нея, тази окрупнена бюджетна позиция, нещо за което пледираме от доста време. Но въпросът е как да се а, разграничи, как да се съчетае тази позиция с отделните индивидуални позиции на държавите членки. И отвъд тази окрупнена позиция, а, която малко или много излиза от а, бурята вече, не е ли добре да се съчетае всичко това с един дебат а, за минималните а, заплати в еврозоната. Ще задам един въпрос, който, на който вие ще ми отговорите. Много е рано да се оцени, но все пак приноса на Европейския фискален борт, тъй като виждаме, че за първи път той се включва в дебата. Как определяте а, техния принос и какво може да се извлече като полуки от обмена с тях? Благодаря. Uh, okay. so, uh... И така. За възможностите за маневриране. Наистина, економическото възстановяване продължава. Но обстоятелства са доста несигурни и крехки и няма как да почиваме на лаврите си. този европейски семестър сме се съсредоточили много върху това, не само върху структурни реформи, инвестиции и така нататък. Не, има още по-голям фокус върху неравенството на доходите и приобщаващ растеж. Това е много необходимо, за да може макроекономическите цифри, за които говорим, да доведат до конкретни осезаеми резултати за всички. Това ще бъде отразено и в конкретните препоръки по държави, когато препоръчаме конкретни препоръки за преодоляване на разликите между доходите, в доходите. След това минималните доходи. Доста мерки ще вземем посредством Европейския социален стълб – момента го разработваме. Доста социални въпроси ще включим. Европейския фискален борт е, и как го оценяваме. Това е институционален проблем. Този фискален борт трябваше да направи оценка на анализа на комисията. А сега комисията да оценява оценката си, как ще изглежда. Трябва да спазваме институционалната рамка. Този борт е създаден като независим орган. Нека да започне да работи. Прекалено рано е за заключения first uh, uh, uh, elements provided by Europe. Имайки предвид първите елементи, които ни предостави фискалния борт. Само една дума към този последен елемент. Разбира се, че трябва да спазваме независимостта на Европейския фискален борт, иначе не би било честно и неподходящо. Не пречи обаче, макар този орган да започна току-що работата си, да кажем, че той се намеси в положителен смисъл по отношение на нашата идея за положителната економическа позиция, фискална позиция. Тъй като това всичко е от нас общ интерес. Благодаря. Жаван Трехойзен. Благодаря, председателю. Два въпроса. Някои с колегите от АЛДЕ изпратихме писмен въпрос на комисията, където поискахме изяснение за конкретната методология което се използва, за да се разбере дали държавата членка спазва условията, които са прикачени към финансовата помощ. За съжаление, отговорът бе неясен и не по същество. Като членове на ЕКОН смятаме, че е много важно да се фокусираме върху този въпрос. Може ли комисията да обясни как оценява спазването на програмите, на базата на каква методология и така нататък. Има и още един въпрос за едно друго изчисление. Повече инвестиции от различните държави членки е, и особено държавите, които имат фискален, фискално пространство, като Нидерландия. Ако Нидерландия, Люксембург и Германия, които са три страни, използват цялото това пространство фискално, това ще бъде половината от 0,5% от БВП, които предлагате. Как изчислихте тези 50 милиарда, които трябва да бъдат инвестирани? Как ги изчислихте? Uh, well, uh, on, on the... за спазването на програмите. Програмите ЕСМ са записани в меморандума за разбирателство. Сега има една държава там, това е Гърция. Има меморандум за разбирателство, където се залага това, така както е прието от борда на ИСМ. След това комисията прави оценка на спазването, ако искате, даже точка по точка. Част от спазването е свързано с конкретни цифри, да речем, когато говорим за фискални цели и имайки предвид економическите ни прогнози за Гърция. Някои от тях са много по-количествено изразени, извинете, качествено изразени, особено имайки предвид напредъка по структурните реформи. Но всичко правим точка по точка. Тази оценка и количествена, и качествена. Дали са спазени условията или не. И до каква степен. Имам меморандум за разбирателство, както казах, там има репери, които са заложени, какво трябва да приложат държавите членки. По-подробно. Вторият въпрос укрупнената фискална позиция. Това, което сме записали в съобщението е фискална позиция от до 0,5 до 0,5% от БВП. Това идва от макроекономически аргументи. Тоест, това е фискална позиция, която ще даде възможност да се запълни тази празнина на резултатите в еврозоната. Препоръките по държави обаче няма да съдържат конкретни цифри, що се отнася до фискалното им пространство или сумата, която държавите членки могат да използват в този контекст. Uh, again, the figure 0.5 0,5% uh, трябва да бъдат разглеждани като таван, горна пределна граница. За нас това не е най-важното. Най-важното е това, което обсъдихме. Трябва да работим в еврозоната като цяло и това бе признато от всички. Ние сме в период на преход и все повече държави ще имат е, възможност за фискално маневриране и ще могат да използват това място. Така че цифрата не е най-важното. Част от изчисленията могат да дадат дори 0,25% като резултат. От 0,3 до 0,8, не беше ли така? И оттам дойде 0,5. Мариза Матиаш. Мариза Матиас. Eh, Благодаря. На първо място, непрекратяването на структурните фондове е отлична новина. Имаше известни съмнения у Европейската комисия и смятам, че тук възниква голям проблем с доверието анализа на проектобюджетите. В много случаи това е един от инструментите, които използва комисията. Нека да ви дам пример с моята страна, Португалия. Откакто старото правителство се оттегли, всяка седмица възникват скандали, свързани с различни измами с публични средства – данъчните сборове са били подложени на измама. Има известни измами, свързани с приватизация, която била прибързана. Сега излязоха новини от нашата сметна палата, където се заклеймява една от банките и положението с вложенията в нея. Тоест, банката наистина се клати, но има много други случаи, като Банев. И а, там отидаха много публични, публични средства, което има своите фискални последици. Какво правят вашите експерти, тъй като никой не знае какво правят експертите, експертните групи. Те пристигат в финансовите министерства на държавите, които са в съответни процедури за корекции или за свръхдефицити, как да повярваме, че те не са съучастници при тези престъпления срещу националната хазна на всяка една от държавите. Съюзът уронва своя престиж, защото прикрива тези престъпления срещу а, бюджетните сметки експертите малко по-тихичко може би трябва да работят. Искам да оточня в какъв контекст все пак ние разгледахме възможността за спиране на структурните фондове. Техниката за абсорбирането на фондовете и така нататък. И тук става въпрос за нещо, което беше изцяло в рамките на нашата преценка, в рамките на договора за а, растеж стабилност и ние го разгледахме като възможност. А, там имаше необходимост за а, уточнение по отношение на 2016 година и е, два елемента. На първо място евентуална глоба. През юли е, комисията каза, че няма да има глоба нито за е, Испания, нито за Португалия, но е, вместо това предвидихме по-автоматичния елемент, който е в правилата. Ако не се спазят спазят препоръките, Effective Action, което се нарича в предвидените правила. Една част от структурните фондове и фондове за и инвестиции ще бъдат спрени. И така, докато се проведе структурирания диалог с комисията от страна на Европейския парламент, се поеха ангажименти от страна на Испания и Португалия и в крайна сметка установихме, че имаше ефективни действия за 2016 година. В момента, в който се установиха резултатите от тези действия, евентуалността на една такова спиране а, отпадна и съответно не беше предложено. А, и съответно въпросът беше за ангажимента бюджетния ангажимент на Португалия. В а, а, Испания нямаше въпрос за спиране на структурните фондове. Но това, което аз зададах като въпрос, беше за работата на техническите екипи. Тук отново ние извършваме своята работа по оценката. А, нашата колега Крето а, отговаря за тях не разбрах какъв е въпроса. Нямаше проблем а, в това отношение. Okay, you... Изтече ни времето. Може би в писмен вид можете да подадете други въпроси, тъй като явно искахте нещо да кажете за програмата и разходите. Въпросът не беше съвсем ясен, може би в писмен вид. Трябва да продължим напред. Да, ще го изпратя писменно, но истинския въпрос не получи своя отговор. Ще си отбележа, че не съм получила отговор. Свен Гиголд. Well, first, uh, I, I like Приветстваме вашето решение за структурните фондове. Това е добър ход и ние го приветстваме. По проекто бюджетите. Един основен въпрос имам за решението ви за Италия. Какви са причините за него? Там се увеличи дефицита. В същото време, при такава ситуация, той трябва да приложи правилото за дълга, тъй като вече от край време е извън EDP. Ако се приложи това правило към Италия, тя ще премине в дефлационна политика или позиция и така фискалната позиция на еврозоната ще се влуши още повече. От наша гледна точка обаче нещата не се напасват. Друго нещо, което ме обърква. Комисията в момента прави оценка на въпросите на Италия която иска предварителна рекапитализация на поне една от банките, макар че няма бюджетно пространство. Макар че правилата са различни, комисията като че ли ще даде такава възможност за рекапитализация, предпазлива рекапитализация, макар че това ще, загуб... ще доведе до прикриване на загуби от преди. И това върви срещу BRRD. Как настоящите правила и другите правила ще се приложат към Италия. Не разбирам и искам да ми цитирате кой документ на комисията, от колкото и страници да е, ще направи така, че нещата да се спазват и да ги разбера. Uh, well, Uh, uh, Първо, относно Италия. Комисията смята, че Италия е в риск от е, неспазване. Това означава, че комисията ще е, направи още, още една оценка на а, спазването на изискванията за м, дълга на Италия. А, м, правилото за дълга трябва да бъде повторно оценено съгласно договорът. Относно ситуациите, в които страните членки извършват дейности за либерализиране на банковия сектор или други подобни дейности. Комисията ясно заяви, че третира подобен вид разходи като заеми. Що се отнася до до настоящата ситуация банковия сектор в Италия, първо, както казах преди малко, в рамките на економически диалог, комисията не коментира конкретни случаи с конкретни банки. Има различни начини, по които може да се отговори на ситуацията. Банките търсят решения в частния сектор. Решения могат да бъдат намерени в рамките на настоящите BRRD. Може ли само за да поясня, правилно ли разбрах, че вие обмисляте да разглеждате предварителните мерки е, за е, рекапитализация в светлата на правилото за дълга. Ако това е така, много съм изненадан. Има връзка между превентивното действие на пакта за стабилност и а, растеж и последваща реакция и правилото за дълга. Защото те трябва да си съответстват.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 двете неща ни оценяваме релевантните фактори, когато изготвяме е, нашия доклад. Във всеки случай е, тази оценка трябва да се направи. Тя не става автоматично. Thank you we will provide you a copy of regulation 1467, so you will find everything there. Да, ние ще ви е, предадем е, документ. Марко Бали не е тук, Гунар Марк. Благодаря. Госпожа Барес е изморена в момента, в който задава моя въпрос, но знам, че вече е късно а, колкото повече слушаме, толкова повече се объркваме. Аз понякога а, а, мисля, че търсим квадратурата на кръга. От една страна трябва фискалните позиции трябва да се ответстват на пакта за стабилност и растеж, след като след като съответстват, няма нужда от допълнителни дейности. От друга страна, а, дори а, и да има съответствие с правилото за дълга, а, има проблем с дефицита. Е, и въпреки ниските равнища на лихвите, страните членки е, не успяха да намалят е, дълга, въпреки ниските разходи за лихви. Бих искал да ни кажете какво означава положителна фискална позиция. Това означава ли, че страните членки а, а, спазват правилата. Защото вие, вие позволявате на определени страни членки да, да, да нямат съответствие, без това да има допълнителни последици. И имаме историческа възможност в момента с ниските лихви. Защото ако сега не намалим дефицита и а, задълженията, лихвите е, ще се повишат, ще стигнат до нормалните си равнища, тогава това няма да бъде възможно. И накрая, относно бюджетите, никога не съм разбирал защо най-важните разходи трябва да се финансират а, 103,1%. Защо не 100%? или 103, което се позволява по пакта за стабилност и растеж. Може ли да ми обясните а, е, а, е, магията а, е, на тази една десета след а, запетаята? Знам, че е късно, късно задавам въпроса си вечерта напредна, но искам да разбера. Yes, it's uh, probably late in the evening. Да, разбира се, че е късно, а, но въпросът ви е важен. Първо, ние не позволяваме на нито една държава да не спазва пакта за стабилност и растеж. Аз настоявам, че това е така. Когато комисията встъпи в длъжност през а, ноември и излезе съобщение за гъвкавостта а, през януари 2015 година и в това а, съобщение да ставаше дума, че няма да се спазва пакта за стабилност и растеж, а изяснява какво се включва, а, какво включва а, гъвкавостта. Тази комисия държи на спазването на пакта за стабилност а, и растеж. Нито аз, нито моите колеги някога ще приемат нещо, което а, а, се отдалечава от а, правилата. А, а, знам, че има мнения, а, които гласят, че гъвкавостта е твърде голяма, че тя е недопустима е така нататък, но това не е в нашия мандат. А, ние работим според договорите. Ние, а, ние се грижим за спазването на договорите и на правилата. Второ, какво означава а, съвкупна фискална позиция? Не бива да забравяме, че става дума за а, еврозоната и че а, Европа означава сближаване. Това, което наблюдава е раздалечаване. Трето, а, мисля, че има доста голямо съответствие между това, което а, което наблюдаваме като средна стойност и това, което се наблюдава в страните членки. в право това означава, че онези държави, които нямат място за маневриране, но трябва да извършат консолидация, трябва да го направят и то при пълно съответствие с правилата. Други, други държави преизпълняват а, изискванията и имат добри а, резултати, по-добри от средното за Европейския а, съюз онези, които имат пространство за маневриране, биват учтиво помолени да използват тези възможности за маневриране за увеличаване на инвестициите, като става дума не за публични инвестиции, а за частни инвестиции. Публичните инвестиции се правят само когато това е необходимо. И ако погледнете баланса, ще видите, че става дума най-вече за частни инвестиции. ако следваме само спазването на правилата без гъвкавост и така нататък, това ще доведе до негативна финанс... фискална а, позиция. И без това позицията на а, е, Европейския съюз е твърде слаба. Ние всички сме демократични политици. Тоест, проверката на това, което правим, ще стане по време на изборите, ако хората ни гласуват доверие. Това, което се казва тази вечер е, че имаме нужда от повече от същото да се прилагат правилата на пакта за стабилност и растеж. Обикновените граждани, за обикновените граждани това е твърде сложно и твърде абстрактно. Вие ни предлагате да гледаме е, на чашата като наполовина пълна, но избирателите не са съгласни с нас, защото резултатите са лоши и ние нямаме добри резултати в краткосрочен план. През последните 12 а, а, месеца а, е, Испания има служебно правителство. Две други европейски държави правителствата подадоха оставка. популистите набират сила като политици. вие смятате, че това е резултата, към който се е, стремим? не мислите ли, че трябва да променим приоритетите си? Не мислите, че караме Титаник към айсберга? Благодаря ви. Well, uh, something uh, we already outlined. Uh... Нещо, което вече очертахме в самото начало. Действително. Трябва да откликнем на загрижеността на гражданите. Гражданите очакват макроекономически данни, които да се отразят на реално подобрение на техния живот, на техния доход. С други думи, трябва економически растеж да бъде по-включващ и за това и предишните години сме включили а, справенето с а, разликите в доходите в европейския семестър и сме наблегнали на това още повече тази година. За да а, за да избегнем и а, популистските и а, други тенденции. И така ще формулираме отговор, който да задоволи търсенията на гражданите, но и растежа, и економическите, и фискалните политики, които следваме, трябва да са устойчиви, защото иначе няма да устоят и ще сме в още по-сериозни проблеми. Само едно изречение. Ние сме политическа комисия, а не политизирана комисия и дебатът става много политически. Трябва ни по-добро възстановяване и в него нужно ли е повече или по-малко Европа. Трябва да задълбочим нашите взаимоотношения или да отстъпим назад. А отговорът е, че трябва да ги задълбочим за да създадем конвергенция. Ето защо ще го обмислим в рамките на Бялата книга, която ще бъде подготвена за 60 годишните от договор от Рим. Проблемът не е, че еврозоната като такава създава рецесия. Проблемът е, че някои инструменти липсват, за да може еврозоната да доведе до по-сериозен растеж. Точно така казва председателят. Благодаря много на двамата ни гости за тази а, изключително интересна сесия, дебат, макар и късен. Край на заседанието, следващото четвъртък, 12 януари. Весела коледа и щастлива нова година също ви пожелавам.